Уважаеми дами и господа, днес почитаме паметта на хората, които преди 20 години загинаха в босненския град Сребреница, клането от Сребреница. Това бяха 8